Бих искал да ви съобщя, че на 12 май председателския съвет реши съгласно член 134 от правилника за работа да свика извънредно заседание 23 е, юни от 15 до 17 часа след обед председателя на Европейския съвет господин Ван Ромпой ще информира тогава Европейския парламент за резултатите от срещата на върха на 17 юни съгласно член 19 от договора за Съюза. Господин председател, имам процедурен въпрос едва ли не става безпредседентен случай тук да намираме а, документи за резолюции, които трябва да бъдат подписани. И то тук, в момента в който влизаме. Така че, моля, престанете непрекъснато, нека да престане това раздаване на документи в последния момент. Окей, господин Саткинс, отбелязваме си вашия протест или каквото е там. Oh. Yes, Mr. Lange. Да, господин Ланге. Е по същия въпрос, по същата точка от дневния ред, не е достатъчно да си го отбележите. Аз искам това да се гласува. La presidencia toma nota para actuar... Председателството си отбелязва и ще се опитаме да реагираме. Но първо трябва да си го отбележим. След като сме си го отбелязали, ще можем да реагираме. И Нека да ви кажа, че в, тук в залата има представители на делегацията на Кубейския парламент. Пожелаваме им добре дошли. Está presidida por el señor